Приключваме разискванията по този въпрос и преминаваме към обсъждане на доклада на Павло Залба Бидеган и Гербен Ян Гербранди относно разследване във връзка с измерването на емисиите в автомобилния сектор. Давам думата най-напред на докладчика, господин Залба Бидегайн. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин председател. А, трябва да призная пред, пред екологичната агенция на Съединените щати, че те използват средства за измама, за да може да се одобрят техните производства в Съединените щати. И се повдига въпроса защо това не беше открито в Европейски съюз, защо ние не можахме да разкрием такава мащаба мащабна измама в Европейския съюз. Въпрос, отговора е ясен, но искам да обсъдя няколко фактора Очевидно имаше липса в Европа най-вече на интеграция. Ако ние наистина сме обединени щати на Европа, този скандал нямаше да се разрази. Но ние не сме Съединени щати на Европа. Нашите потребители са милиони милиони европейци, които използват а, тези автомобили, те щяха да бъдат по-добре защитени. Но ако имахме единна правна система, потребителите в Европейския съюз биха били безсъмнено по-добре защитени. Това е още един фактор, който показва защо ние бяхме е, изправени в една подобна ситуация. Комисара Ген може да обясни защо не можахме да покрием този скандал и защо изобщо избухна този скандал. И е, комисаря Ген наистина преговаряше тук с някои от нашите колеги, законодателство, което а, се оказа във времето, че е недостатъчно. След това дойде комисарят Таяни и той се опита също така да забави нещата, опита се също така да приеме амбициозно законодателство, за намаляване на емисиите, но ние виждаме, че има несъответствия този парламент открои разликата, установи разликата между действителните лабораторни тестове, между лабораторните тестове и действителните тестове. И се поставя въпроса достатъчно ли направихме и трябва да погледнем напред в бъдещето. Какво можем да направим, за да разследваме истината, но е много важно да насърчаваме мерки, които да предотвратят предотвратят измамите от типа на а, е, тази, за която говорим. И а, е, нямам съмнение, че е, колегите ми ще се съгласят с мен, че ще се опитаме да постигнем това. Разбира се, кризите са и възможности. И това е възможността, която беше необходима на сектора на автомобилостроенето, за да може да отговори на много по-големите изисквания по отношение на емисиите на автомобилния транспорт. Трябва също така да отчетем и това, че а, а, а Приходите на милиони семейства зависят от това. Ние трябва да се опитаме да им дадем по-добро бъдеще ние трябваше да отчетем и да открием измамата. Най-важното обаче да гледаме напред в бъдещето. Беше удоволствие за мен да работя с моя холандски колега господин Гебранди и очаквам с нетърпение работата си с него и през следващите няколко месеци, заедно с докладчици в всяка. Благодаря. Сега даваме думата на господин Хербранди. 4 минути. Благодаря, господин председател. Ще започна с благодарности към моя съдокладчик Пабло Гзелба за чудесната работа, която е свършил. Очаквам да продължим да работим заедно и в е, идните месеци. Този межирен доклад е преди всичко процедурен. Защо? Защото току-що сме започнали работата си. Има обаче силен политически аргумент тук и то е призива ни към комисията за по добра и ефективна работа с нашия комитет по разследването от както излезе е, резултат от нашето разследване, комисията подобри сътрудничеството си с нас и надявам се, че това, това ще продължи. До сега нашата анкетна комисия е, е трупала предимно технически е, данни и доказателства. Говорихме с е, автомобилостроенето, производители, технологии, експерти по софтуер, преподаватели, неправителствени организации, така че техническата работа сме свършили вече и току-що започваме с политическия аспект. Е, проведахме изслушвания с е, всички комисари, с бивши комисар Димас, с поточник Верхойден Таяни, вчера с нощи всъщност и с сегашната комисаря Бянковска и е, комисаря Вела проведахме изслушвания. Е, всичко това правим с ударение върху държавите членки. Аз очаквам наистина е, изслушванията с националните, на националните министри в следващите седмици. Аз е, искрено ги моля, тези, които не са под потвърдили своето участие да го направят, защото националните министри всъщност отговарят за е, позициите си е, и в Европа. Изчухме е, американската организация и типовите, органите за типово одобрение, националните. И това, което, на което се натъкваме е, че нещата отиват по-далеч от случая Volkswagen. Други производители на автомобили затварят своите технологии за е, намаляване на емисиите, когато температурата се качи над 27 градуса или след е, двете минути пробен цикъл. Така че проблемът е много по-голям, отколкото е, Volkswagen и заслужава да продължим да, да разследваме. След това въпросът с ролята на държавите членки. Наистина доста е, слабо е, е било е, е изпълнението и прилагането на европейско законодателство. Това е един въпрос, който служава сериозното ни внимание в дискусиите с националните министри. Друг въпрос, в който все още по който работим, е защо беше нужно толкова време, за да се разводи този нов тест? 2010 е, година в свои документи комисията твърдеше, че две години ще са необходими за да разработването на това техническо е, средство. А ето много повече години бяха е, необходими и това също ще проучим, ще разследваме причините и в крайна сметка година след избухването на скандала е, направихме, сме свършили много, но остават е, милиони е, кори дизелови автомобили по пътищата на Европа, които не отговарят на сегашното законодателство. Това е въпрос, който вчера обсъдихме с комисаря Бянковска и аз съм доволен от нейния така сериозен подход. Очакваме някои процедури по нарушение да бъдат задействани в, седми... в след, идущите седмици. И е, от е, изваждането е, от движение на, на превозни средства, които са засегнати. Очаквам резултатите от работата ние Ще приключим доклада си през март следващата година и се надявам, че ще излезем не просто с резултати за случилото се, но, заключение за случилото се, но и с съответните полуки за бъдеще, защото това е смисъл на цялата ни работа. Благодаря. Благодаря. Сега думата има комисар е, Биенковска. Благодаря, господин председател. Уважаеми депутати, това е важно разискване. Радвам се, че съм тук. Искам да благодаря на двамата докладчици. Измина година, откакто избухна скандала с е, емисиите. Повече от 6 месеца изминаха от началото на работата на анкетната комисия на парламента. Това беше период на много интензивна работа, както за парламента, така и за Европейската комисия. Аз направих максималното от моя страна да работя в сътрудничество и пълна прозрачност и съм готова да продължа и за напред да правя това, до края на работата на комисията. Ние, разбира се, не сме цяло доволни. Опитваме се да направим възможното и ще продължим в този дух и в бъдеще. Опитваме се да установим всички факти и да видим какъв да бъде пътят напред. Както за Европейската комисия, така и за законодателните органи, за държавите членки, за да имаме един отрасъл, който да е надежден, да се ползва от доверие. Комисията прикани държавите членки да направят разследване на присъствието на такива изключващи устройства в техните автомобили Обединеното кралство, Германия, Франция, Италия са подготвили вече своите доклади. Те бяха предоставени на комисията, както и на обществеността едновременно. До края на юли комисията представи пред Европейския парламент първия обзор за националните разследвания, но за съжаление не, нямаме все още пълната картина. Данните от държавите членки не е достатъчна не са достатъчни. Има доста оставащи въпроси, допълнителна техническа информация е необходима по доста аспекти. Аз съм лично разочарована от начина по който се работеше, се стигна до тук. Не нуждаем се от тази информация, за да направим независима преценка за случилото се. Надявам се държавите членки да предоставят тази информация и ще продължа да настоявам пред тях за това. Освен това, ще продължим да наблюдаваме как вървят националните разследвания. Относно е- измервателно коригиращите устройства. Те се използват повече от 18 години. Техническите изисквания са ясно. Производителите, всеки орган за одобрение на ТЕПА, никога не са поставили под въпрос тези норми или тяхното прилагане на практика. Ако не ги спазват, тогава трябва да има някакви последици тъй като така постановява закона. Аз съм готова а, да съдействам за съгласувано прилагане на нормите в целия вътрешен пазар. Ще работя с службите, за които отговарям, за да дадем практически насоки на националните органи по какъв начин да се работи с тези системи за контрол по време на одобрението на типа, за да има един общ подход на цялата територия на Съюза. Прилагането е основният проблем. Той трябва спешно да бъде решен. Сегашната ситуация е резултат от недоброто прилагане и от слабия надзор на пазара. Ние предлагаме това да се промени, да се прилага съществуващата система, нова надзорна система с участието на комисията е и контрол от държавите членки и налагането на санкции на европейско ниво ще допринесат за справяне с проблемите пред нас. Освен това, искаме да се възстанови доверието на гражданите, което беше силно засегнато. Комисията направи своето предложение през януари на настоящата година и Европейският парламент е този, който трябва да вземе решение заедно с съвета. Все още не е постигната позицията на съвета. Ние сме готови да работим по доклад на господин Далтън, комисията Инта, за да може да се приеме предложението максимално скоро. Има неохота, дори съпротива на необходимите промени и това е обезсърчаващо, да не кажа разочароващо. За да успеем, ние се нуждаем от вашата подкрепа, за да запазим равнището, което сме предвидили това предложение на нашите амбиции и а, да се покаже колко важни са тези предложения за промени за системите ни за одобряване на типа. Призовавам всички ви да разгледате какво е се случило в миналото, но най-вече да очертаете пътя за в бъдеще. Иначе една година на интензивна работа няма да доведе до а, резултати, които да доведат а, до съществени промени. Ние сме готови да се сътрудничим с вас през едните месеци. Европейската комисия приветства междинния доклад. Пожелавам е, и на двата е, екипа успешна работа през едните месеци. Благодаря, госпожо комисар. Сега ще дадем възможност за изказване на представители на различните политически групи. Предвидено е гласуване по-късно. Няма да има възможност за използване на сини карти. Господин Каринц е, Господин председател, госпожо комисар, минаха 6 месеца. Много изслушвания се проведаха с свидетели, експерти, университетски преподаватели и неправителствени организации. Е, изслушахме и производителите, и клиенти, представители на Европейската комисия също така, някогашни и сегашни. И какво научихме от всичко това? Първо, е, именно стигнахме до, до е, как се стигна до това положение, как успяхме в Европа по идеологически причини ние всъщност е, е, сме си поставили една основна цел, свързана с климата, да съкратим е, емисиите на СО2. Е, опитахме се да повлияем на тези е, моторни превазни средства и потреблението на горива. Но е, пропуснахме нещо, а именно е, тези, които а, имат е, минимално, занижено потребление на СО2, но на които всъщност е, произвежда други емисии, като а, азотен окис, които са вредни за а, здравето на хората. Не е само а, CO2. Евро 6, нормата, която бе прията през 2007, не реши проблема с емициите, защото в показанията на практика се оказаха по-високи, отколкото лабораторните резултати показваха. Е, така че би трябвало да научим, да се получим от е, тази идеология, да е, не си затваряме очите за страничните ефекти и да да, да работим по стойности, които реално се емитират и разбира се в това да координираме усилите на държавите членки. Сега за социалисти и демокрации госпожа Вен, Ван Брент, ако обичате, две минути. Благодаря, господин председател, госпожо комисар, уважаеми колеги. Както каза комисията, мина една година след избухването на скандала с Volkswagen и ние бяхме шокирани, защото поведението на една от най-големите, най-видимите компании се опитваше да увеличи печалбите си. Но ние бяхме шокирани защото наши, не нашите контролни органи откриха това, а това беше открито в Штатите. И ние за това решихме справедливо да въведем една анкетна комисия в парламента, която да разгледа а, лошите административни практики, но да видим каква е истината. Тази комисия би трябвало също така да възстанови доверието в европейското законодателство и в европейско селското производство. Стигнали сме до средата на пътя. Не само а, Volkswagen, но и много други компании използват пролуките в закона и в резултат на това, че след 10 години повече норми за емисии се нарушават. Разбира се, Бъдещето ще реши част от проблемите. Госпожо комисар, ние много бяхме удовлетворени от изказването ви а, вчера, че а, а, автомобилите, които отговаря, които а, нарушават а, стандартите, влизат в нашия пазар всеки ден. Следващия месец ще съсредоточим вниманието си върху държавите членки. Това ще бъде не по-малко важно. Като председател на комисията се надявам, че всички ние, заедно с комисията, с държавите членки, но главно в комисията ще ще преодолеем политическите различия, нашите политически групи, ще решим проблема. И сега по думата за ЕКР, господин Хенкел, минута и половина. Сега е, ние видяхме, че поведението на Volkswagen всъщност е, и е, доведе до създаването на тази анкетна комисия и разкри някои недостатъци на Европейската комисия след изслушването с Верхойген, на мен ми стана ясно, че всъщност тази европейска директива е твърде общо формулирана. Американската директива е много по-взискателна и американската политика в това отношение е много по-амбициозна. Както току-що стана дума, американците именно разкриха скандала на европейците. Какви, какви са логичните последици от това? Първо, ние е, искаме от комисията, настояваме в преговорите с ТИП тип е, да е, настоява и за хармонизация на е, директивата за емисии за тежки превозни средства. И да това има големи предимства като подход. Първо ще подобри защитата на милиони от двете страни на Атлантика срещу вредните емисии Второ, разходите за разработкане и производство на различни е, системи е, ще се, е, за съкрещаване на мисли ще се съкретят. И трето, ще се демонстрира готовност за решаване на проблемите от двете страни. По този начин комисията може да, да да, е, в този критичен момент е, от е, ТИТИП да работи за неговото приемливост. Благодаря. Сега Алде две минути и половина. Госпожа Чаранцова. Европейските граждани все още не са получили пълните факти, обективните факти за това какво точно се е случило бяха поставени конкретни въпроси за пропуските в работата на комисията и на държавите членки. Трябваше да бъде регламентирано по-добре използването на тези коригиращи устройства. Емисиите при пробег е, е трябвало да бъдат измервани този скандал нямаше а, да избухне, ако не бяха разкритията направени от страна САЩ. След това се призна, че този проблем е известен от време, че дизеловите автомобили надхвърлят допустимите лимити. Европейската комисия, от друга страна, твърди, че не е имало прояви на лошо управление или не предприемане на действия, че няма никакви нередности. Има доста въпроси, които са без отговор. Ако не дадем ясни отговори, няма да можем да възстановим доверието на европейските потребители. За мен лично това е наша първостепенна задача. Затова аз призовавам съдокладчиците да изготвят е, един е, цялостен, лесен за ползване, окончателен доклад. Е, всеки гражданин да може ясно да види в доклада какво точно се е случило, кой е отговорният за тези нередности. Ние вярваме, че нашето разследване ще доведе до изводи. Ние трябва да се излечем полки от това разследване, и това да намерим място в бъдещото законодателство по одобряването на типа и измерването на емисиите. Автомобилния сектор в Европа също очаква резултат от нашата дейност. Това е сектор, който е създал повече от 12 000 работни места. Ние не искаме да засягаме развитието му. Аз считам, че всички институции трябва да намерят отговор и жалко, че съветът не е представен тук. Господин Селикиотис от името на ГОЕ за минута и половина. Благодаря, господин председател, скъпи колеги. Наистина тази комисия е, се взе с техническа работа, все още не е стигнала до е, политически заключения, защо се стигна до тук. Е, проведахме много изслушвания, прелистихме, учихме много документи, както и една студия германска от 2010 година, 2013 също се прави такова проучване. Наистина тази е, манипулация с резултатите е, не бе, е, бе пренебрегната, комисията не направи нищо не, е, защото не бе информиран за конкретни е, такива случаи, е, както пък и държавите членки, които не предприеха допълнителни проверки и контроли. В резултат на това емисиите от автомобилния транспорт далеч надминаха лимитите. И наистина е, и е, комисията и държавите членки трябваше да, е, да предприемат нещо и да, да приложат санкции под натиск от автомобилната индустрия, обаче и силно лобиране на многонационалните компании е, не бе направено нищо. Така бе е, полиран, е, така за вуалиран проблема и се стигна до сегашното положение. смятам, че ще продължим да работим конструктивно с докладчника, за да покажем конкретни резултати и да обхванем всички всички практики, които е, се, е, са за сметка на околната среда. Господин Тюрмес, две минути и половина. Да, а, моля за техник. Благодаря ви. Една година за този скандал. Това е скандал всъщност за цялата Да цялото строение. През април-май 2016 година бяха показани данни, които показват несъответствия. Те те се обадиха на Volkswagen и зададоха много прости, много прости въпроси. Можете ли да ни посочите, да обясните а, е, какви са а, е, причините за а, е, разликата между лабораторните и пътните изследвания? И те лъгаха, лъгаха, лъгаха 15 минути по-късно през септември 2015 година стан, е, гръмна скандала и ФАОВ трябваше да признае голяма измама. И какво се опитваме да, да какво правят в щатите? Те предлагат да бъдат изтеглени автомобилите. И те имат един много прост въпрос. Покажете ни, че вие ще отговорите на изисквания изтеглянията и след изтеглените автомобили. И тогава се стигна до действие 3 компенсиране на потребителите и огромни глоби за незачитането на закона. Обама и неговата администрация нищо повече не направи, освен да си свърши работата и а, една а, промишленост, която като бъде хваната, че нарушава правилата, бива наказана. За какво направихме ние? Комисията и държавите членки не зададоха нито един път въпрос на а, дадена компания. Моля, обяснете ни а, разликата между данните, така че няма нарушение, така че комисията е част от тази омерта. И а, а, да си изпълним също така а, това действие за изтегляне на продадени а, коли. А, отново Volkswagen а, а, мами и е, днес няма никакво действие по а, е, изтеглянето на продадени коли с компенсация или без компи, а, е, компенсация. И в рекапитулация а, комисията Юнкер казва, че а, няма действие по компенсацията а, и а, с това поведение на комисията не можем да си възстановим доверието на гражданите. Госпожа Еви, е, две минути. Благодаря, господин председател. Въпреки слабите очаквания от е, тази анкетна комисия, забелязваме, че е. Има резултати, ние подчертахме какви са грешките, непрозрачността в системата за одобряване на типа. Използването на измервателно коригиращо устройство е само върха на айсберга. И искам тук в пленарна зала публично да кажа, че има а, доклад от Министерството на транспорта и инфраструктурата в а, Италия и се базира на а, малко на брой проверени автомобили на Volkswagen. Ние се нуждаем от повече прозрачност и ефикасност от институциите за типово одобрение. Само 15 автомобила се споменават в доклада. Използват се различна процедура за различни класове МПС. Прилага се една практика при тестването на автомобилите в предприятието в Торино и друга, на други производствени обекти. Някои от тези автомобили са съоръжени с изключващи устройства. Така че се замитат също и стойностите за автомобилите Fiat – Ние искаме този доклад да бъде върнат обратно за доработване. Благодаря, господин Прецел от ЕНС за две минути. Господин председател, госпожа комисар, освен факта, че е, е, Volkswagen е нарушил закони, научихме много неща е, в изслушванията последните месеци установихме, че комисията очевидно е, е упражнявала недостатъчен контрол за това как се прилагат законите. Става дума обаче и за е, възможностите за контрол. Дори малкото е, възможности за контрол не са били използвани. Госпожа Бянковска, от е, години вече се носи слуха, че е, освен скандала с е, Volkswagen, е, вероятно има е, подобни е, злоупотреби и с други производители, с други фирми. Така че е, бихте могли вече да направите нещо е, в този смисъл, но нищо не сте предприели. Не можете да ни обясните какво сте предприели по отношение на държавите по происход на тези фирми? Никакви системи за сигурност, за гарантиране на изпълнението на тези закони не сте предвидели. И кога, ако гледаме сериозно разгонателство на Европейския съюз, ако регламентираме европейски, по-европейски тези проблеми, би трябвало наистина да предвидим и съответните и да въведем съответни системи за гарантиране на качеството. Въпреки това обаче сега ние се позоваваме на, на а, американски а, разкрития. И може би в, а, на това място различни економически интереси в САЩ и Европа също се намесват. Тук не би трябвало само да е, е, зависим от американците, а независимо от тях да е, стигнем до собствени изводи, които се отнасят до Европейския съюз. Не може да е, допуснем е, е, Volkswagen да плаща над 50 милиона долара глоби от към, че това ще се отрази на много други производители. Сега, моля ви, ограничавайте се в рамките на две минути. тъй като е, след, е, е, следва гласуване и не трябва да се бавим. Госпожа Гизеке, в, е, благодаря за работата в тази комисия. Наистина е, много, е, аз участвах в тази работа, много технически бяха, голяма част от работата ти беше техническа. Всъщност започнахме преработката на, на фактите, но тази тема е до голяма степен и политическа. Има колеги, които твърдят, че комисията и отделни комисари всъщност са знаели за този скандал но през последните седмици е, тези спекулации е, на е, бившия комисар Поточник и неговия колега Таяни ни информираха за това в едно писмо. Аз го имам пред себе си, но няма никакви доказателства в него. Очудващо е и Поточник казва, че той не е предполагал, че е възможно фалшификация на софтуера в аз а, е, призовавам да се сложи край на тези политически игрички и вместо това да се подобри и а, е, самото законодателство и, само, и неговото прилагане. А, е, от 2005 е, са известни някои факти. Във всъщност е, е, ние отговаряме за законодателното решение, бидейки членове в този парламент. 10 години бяха необходими, за да избухне скандала. Закона за емисиите наистина отне толкова много време. Надявам се, че е, работата на комисията ще изясни нещата, ще сложи край на политическите игри и в крайна сметка бъдещето законодателство да бъде такова, че да, да пречи на измами и злоупотреби. Благодаря. Минута и половина, господин Данс. Благодаря, господин председател. Това е време, е дошло време да отчетем какво прави комисията, след като беше открита измамата. Беше взето решение, което води до големи емисии на азотни окиси. Също така говореше се, че има липса на познаване на ефектите на дизеловите двигатели. Част от това, част от причините, преди които няма доказателства, се дължи на това, че никой не поема пълна отговорност за това, което става. Държавите членки обвиняват Европейския съюз, комисията обвинява държавите членки, всички използват пролуките в закона, и в разпоредбите и установяваме, че има огромно несъответствие в тълкуването на съществуващото законодателство и комисията е напълно права, когато казва, че трябва а, анкетната комисия да направи така, че в следващото законодателство да няма подобни а, пролуки в закон. Искам да благодаря на колегите в, от целия политика политически спектър. Много е важно да работим заедно, за да не бъде това един политически матч на хвърляне на обвинения един към друг. И сега господин Демес Макер, минута. Благодаря. Аз подкрепям междинния доклад в качеството ми на заместник-председател на тази комисия. Много е ранен етапа, на който можем да направим някакви заключения. Имаме чисти автомобили в лабораториите, но замърсяващи на пътищата. Причината, поради която нямаше по-бързи и ефикасни действия за да се изисква спазването на нормите и за защита на човешкото здраве, се дължи на разликата между това, каква е реалността и какво е технически възможното. Съществуват технически възможности за спазване на изискванията за емисии при реален пробег. Законодателството забранява използването на коригиращи устройства. Понякога тези механизми се изключват, понякога става дума за това какво, как, каква е температурата на въздуха, за да се прецени дали е допустимо или не използването на такива устройства. Трябва да се фокусираме върху разкриването на това, какви са реалностите, да предложим бъдещи стъпки и да извлечем полуки от това, което се прави в САЩ и Калифорния в частност. Господин Торвалдс има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на комисаря Бянковска. Ще говоря на шведски за моите сънародници, които слушат. Много е интересна тази ситуация. Тя е смущаваща. В щатите има ясни правила и техните потребители, и техните граждани получиха компенсация, защото очевидно показаха, че Volkswagen е използвал подобни а, уреди за измама. В Европа имаме различна, ситуацията е различна и това ме тревожи. А, ние не само имаме тези уреди, но имаме също така и а, а, една манипулативна дейност и политическите а, кръгове не получих информацията, която им е необходима, което посочва, че има и други виновни, не само Volkswagen. За гражданите и за потребителите е изключително важно ние да можем да посочим много ясно, че комисията и членовете на комисията не са стояли с ръце в джобовете в целия този процес. И ако можем ние да докажем това, тогава комисията ще отговаря за това, че гражданите не са били овъзмездени за екологичните щети. За това насърчавам комисията да се занимае много сериозно с този проблем и наистина да ни предостави информацията, която ни е необходима. Сега давам а, думата на господин Киленен за минута и половина. Благодаря. Един от най-важните въпроси е съкръщаване на емисиите от трафика. Комисията е, има амбициозни задачи в това отношение. Ние си мечтаем за по-малко трафик и по-малко емисии, разбира се, но ако лчността е двигателя, тогава е, тежко ни. 400 е, хиляди е, загинали е, в резултат на, е, на заболявания, е, причинени от е, качеството на въздуха в Европейския съюз. Е, сериозна задача пред нас е да върнем доверието на потребителите. Е, автомобилостроенето трябва да, да е, установи, да приеме фактите е, и да съдейства при прилагане на правилата. Трябва да посочим виновните, но трябва да разнищим цялата верига и да е, се получим от грешките си, да използваме информацията, за да предотвратим това да се случи в бъдеще. Една минута, господин Айнхаут. Благодаря, господин. Благодаря. Трябва да видим какво сме научили след е, половин година работа на анкетната комисия. Всички експерти казват, че няма технически причини да се изключват технологии които са за намаляване на околната среда. Няма нищо свързано с защитата на двигателите. Всички автомобилстроители използват обаче софтуер за изключване на тези устройства. Само Volkswagen беше осъдена, но Fiat също ги използва. Има изключване след 22 минути други производители допускат такова изключване, когато температурата падне под 17 градуса. Е, никой от е, другите производители на автомобили не е обвинен за използването на подобни устройства. Има все още замърсяващи автомобили по нашите улици. Кога Европейската комисия ще изиска е, връщането, обратно изтеглянето от движение на подобни автомобили? Благодаря, господин Келмер, за минута и половина. Господин председателю, мисля, че първо трябва да поздравя колегите, защото да дебата, така както слушам, е доста по-интересен от междинния доклад, макар че той беше единодушно подкрепен от цялата комисия. Това е един доста любопитен доклад, на който напълно липсва съдържание. Параграф 1 преди, призовава комисията да изпълни мандата си, което е тавтология. Изисква от комисията комисията сътрудничество. Не съм съгласен с една дума в доклада. В точка четвърта изисква правителството, парламентите и компетентните органи на държавите членки да предприемат определени действия. Не е задача на този парламент, на нашия парламент да изисква от суверенни държави да изисква а, някакво действие от суверенни държави. Ако беше използвана думата а, моли, може би ще можехме да разгледаме въпроса. Е, е, скъпи колеги, приветствам работата на нашите колеги в комисията. Наистина е, те събраха много данни за наказуемостта на, на производителите. Нашата работа обаче е, е ориентирана, тяхната работа е ориентирана изцяло към техническите въпроси, като пренебрегва един друг по-голям проблем, а именно економическата война между САЩ и Европа. Ако е, този контекст не дава възможност да се разбере логиката на въпроса. Е, този, е, от друга страна обаче, той скрива разрастването на един проблем от години насам и посочва и сочи до каква степен американските органи обръщат внимание на този въпрос в сравнение с нас. Но във всички случаи политически аспект не е за пренебрегване. Благодаря сега е, НП за две минути. Благодаря, господин председател. Добър ден, госпожо комисар, уважаеми колеги. Ние приполовихме работата на анкетната комисия. Както стана ясно, сега е, имаме ясна картина за това какво се е провалило и защо се е използвал подобен софтуер и как да не се допусне използването и в бъдеще. Има споделена отговорност, госпожо комисар. Вчера, по време на изслушването с вас, стана ясно, че никой орган, нито този парламент имат пълна картина за това, че е трябвало да бъде много по-внимателни с тези изключващи устройства, използвани при дизеловите двигатели. Освен това, националните а, органи също не са се свършили работата. Те отговарят за изпълнението на европейското законодателство, което всички държави членки, 28-те държави членки, приемат заедно. Госпожо комисар, ние разчитаме на вас. Важно е този контрол да е взаимен, трябва да се прилага по-строго, както каза и господин Хелмент, да се постигне най-сетне равнопоставеност на европейско ниво. Ето защо подобен контрол е толкова важен. Европа все още има най-екологосъобразните автомобили, които произвежда и ние трябва да продължим да прилагаме тази водеща чиста технология. Лимитът не трябва да се спазва строго, не се спазва строго, трябва да настояваме пред автомобилостроителната индустрия да положат повече усилия. Автомобилният сектор измами всички ни като потребители. Затова е важно нашата комисия, чрез доклада си, да направи нужното за възстановяване на доверието. Това може да го направим само ако сме прозрачни. Има въпрос с синя карта. Господин Франзулика има думата. Уважаеми колега, приветствам това, което казахте и бих искал да подчертая добрата методология и разследванията, извършвани от анкетната комисия. Въпросът ми е как тази анкетна комисия може да допринесе за възстановяването на доверието на потребителите и за това да не се допусне подобна ситуация в бъдеще за отговор. Благодаря ви, уважаеми колега, за въпроса. Първо, цялата информация трябва да бъде обществено достояние. Както каза вчера вечерта комисаря, има документи, които а, са от конфиденциално естество, сега ще бъдат разсекретени. Законодателните предложения за одобрението на ТП, както и други, както и за Орди. И трябва да отидат по-далече. Тези предложения трябва бързо да бъдат прияти от съвета, за да се превърнат в законодателен акт. Следващия. Колега Дърво Долун, уважаеми колеги, много е трудно да се създават закони за МПС-та, които да защитават здравето на всички. Трябва да се правят изследванията на пътя, а не в а, а, лабораториите. Необходимо е да има спазване от 2,5. Трябва също така да се зачитат, контролират и санкционират незапа... неспазванията на законите на Европейския съюз. Необходимо е да се спазва европейското законодателство. За съжаление, веригата на контрола не функционира добре Имиджът на Европейския съюз е ужасна и това ни тревожи. Аз съм дълбоко европейка и ние би трябвало да поемем своята отговорност, да поемем отговорността за скандала и всички, които а, а, са ангажирани, би трябвало да спазват не само закона, но целият закон, да не, Комисията има за цел да защитава интересите на потребителите. Предизвикателството е да се възстанови а, доверието на потребителите, да се защити общественото здраве. Предизвикателството е да а, се а, да се спазят законите и да се спазят европейските изисквания. Благодаря. Една минута за господин Далтън. Въпросът се поставя какво може да направите, като регулаторите не забелязват. Ако една, комис... ако една компания иска да прави измами, а, никой не може да я спре, но ние трябва да се опитаме да направим това. Имаме нови правила. А, а, имаме нови предложения в комисията и трябва да се справим с това колкото е възможно по-бързо и трябва да се изведат специални а, поуки. Имаме системата на правата, необходими са обаче национални административни органи, които да прилагат това. Всяка администрация в Европа беше измамена от Volkswagen е Необходим е по-добър надзор на пазара, както на национално, така и на равнище на Европейски съюз. Трябва да защитим потребителите и околната среда, но трябва да го направим сега. Няма време за губене. Прего, две минути пер Господин председател, господин госпожо комисар, скъпи колеги! Днес се сблъскваме с огромни проблеми, свързани с качеството на въздуха и най-вече в големите градове, където а, трафика е много гъст. Последиците са опагубни както за атмосферата, така и за гражданите. Свидетели сме на смъртни случаи дължащи се на концентрация на азотен, азотна киселина в въздуха. Автомобилите са причинителите на тези злини. За това трябва да предприемеме важни и бързи действия в Европейският съюз. Европейската комисия трябва да вземе необходимите мерки, за да прекрати тази нефункционална и дисфункционална политика автомобилната промишленост се опитва да извърши измами и тя трябва да бъде наказана. Мерки трябва да се вземат на европейско равнище. В противен случай няма да можем да се справиме с проблема. Трябва да отговориме на очакванията на гражданите и да създадем транспортни устойчиви системи, като инвестираме предимно в електрическия транспорт. Тоест да направим всичко, което за момента не правиме. При всички случаи не можем да продължиме да бъдем безмълвни свидетели на измами. Американците взеха крути мерки за защита на потребителите крайно време и ние да го направиме. Комисията трябва да разкрие истината и да, и да вземе необходимите мерки с сътрудничеството и съгласието на парламента в интерес на гражданите. Трябва да се създадат системи за проверки и инспекция. Гражданите трябва да бъдат в сърцевината на нашето действие. Следващи, госпожа Конечна. Благодаря ви, господин председател, уважаеми господин комисар, скъпи колеги. Както а, знаете, ако не желаете да бъде разкрита истината, трябва да се а, сформира анкетна комисия. Европейския парламент реши да използва потенциала на подобна анкетна комисия. Трябва да се справим с Европейската комисия, която в момента не желая да сътрудничи с нас – по въпроса за емисиите от автомобилния сектор. Така че нека да се замислим какво знаем до този момент. Скандала стана обществено достояние, а целта беше истината да бъде прикрита. Сега срещаме съпротивата на тези, които трябва да понесат своята отговорност. Те се държат арогантно, което ни пречи да разкрием истината. Благодаря на председателя на анкетната комисия и на всички, които сътрудничиха с нас. Председателят на анкетната комисия доказа, че е възможно да се намери източника на проблема. Благодаря. Парола, Карима. Госпожо комисар, преди година избухна скандала в Volkswagen това се превърна се в световен скандал на, в автомобилната промишленост, но междувременно нищо не бе направено, освен създаване на разследваща комисия. Нито комисията, нито държавите членки взеха мерки за спазване на нормите за емисия и за да защитат здравето на гражданите от една година мамиме европейските граждани, а американците получават компенсации. От една година Volkswagen продължава да замърсява нашите пътища и нашия въздух. Направихте първа кречка, но какво чакате още? Френското правителство защитава Рено, индустрия, която е за първият замърстител в Европа. Нека да създадеме най-после една европейска независима агенция за сертифициране на, на автомобилите и да има автоматично изтегляне от пазара на всички е, автомобили, които имат дефекти. Вашето задължение е да действате бързо. Благодаря. Frau Kommissarin, sehr geehrte Damen und Herren! Господин Шулц, господин комисар, уважаеми колеги, комисията работи от март тази година и слушахме технически експерти, представители на НПО, на автомобилната промишленост, бивши комисари. Искам да благодаря на всички, които успяха бързо да се отзоват на нашата покана, с изключение на един, дойдоха всички поканени гости. Сега за резултатите. Според мен трябва да се прави много ясна а, а, разлика между незаконните а, уреди за а, намаляване на а, резултатите при измерванията. Такива уреди са незаконни, те трябва да се преследват и тяхната употреба трябва да се наказва, което е предвидено и в закона. Второ, а, не съм сигурен, сигурен, че Volkswagen трябва да бъде единствената фирма, към която да е- са насочени нашите критики. Е, когато гледам какво става в Яд, в момента мисля, че италианските власти трябва да се задейства. Е, второ, с измерванията, които ще се въведат а, сега, такива нелегални уреди а, за намаляване на емисиите а, стават безсмислени. Тук европейското равнище даде а, резултат и тръгнахме по правилния път, а, а, не без заслугите на комисар а, а, Таяни. Относно измервателно коригиращите е, уреди, е, до този момент те бяха известни само на е, експертите, но аз като инженер ще заявя, че имаме нужда от такива уреди, които са законни и които се задействат при екстремно ниски а, е, а, е, температури, защото трябва да е възможно да защитим техниката от такива екстремни условия. Искам да кажа няколко общи думи за работата на комисията. Имах а, е, чувството, че голяма част от членовете на комисията участват някак... Е, не, искаха да докажат, че комисията участва в някакъв заговор срещу автомобилната промишленост и потребителите, което не е така. Е, колегата получи за една минута. Благодаря, господин председател. Работата на комисията и разследването показаха ясно, че този скандал е всъщност само върха на айсберга. Е, няма никакви специфични инструменти в двигателите на колите. Но стана ясно, че въпреки това автомобилите пуснати на пазара са източници на емисии, които са 7-8 пъти повече от предвидените. От дълго време съществуват технологии, които позволяват да се намалят азотните емисии. Необходимо е да вземем предвид типовото одобрение, за да можем да предложим по-стрикни правила и да защитим потребителите. Благодаря, господин Златовски. Благодаря, господин председател. Скандалът, който разтърси Европа, под урони доверието на гражданите в европейските институции. Правото на потребителите беше потъпкано. Но а, нека не забравяме, че а, тук става дума и за бъдещето на този отрасъл, който е от огромно значение за економическото развитие на много от държавите членки. Много изслушвания бяха проведени и все още не е ясно дали е, Volkswagen е действал е, абсолютно съзнателно и е мамел гражданите или има някакъв е, дефект на, на механична основа. Крайно време е да, да се определят отговорностите, но да се избегне рецесия за автомобилостроителния сектор. Благодаря. Госпожа Бермехо. Благодаря ви, господин председател. Може би сме прекалено предпазливи и затова изчакваме прекомерно дълго преди да излезем с заключения относно случващото се. Едно е ясно. Действащия механизъм за валидиране съществува, но има огромни разлики между търсените резултати и реалните емисии. Тези разминавания са известни от дълго време. А автомобилостроителите предпочитат да увъртат истината. Има технически норми, които трябва да бъдат изпълнени и някой трябва да следи за тяхното изпълнение. Да, съгласна съм, че сегашния проблем е само върха на айсберга, но това ни показва, че на много по-дълбоко ниво някой се опитва да манипулира гражданите и то системно. Стотици е, хора загинаха преждевременно заради азотните емисии. Благодаря. Thank you, Chair. Госпожа Рада, благодаря, господин председател. В средата на мандата виждаме някои противоречия Отговор на комисията при поискане документи а, е, не беше адекватна. А, е, обясненията за несъответствието бяха а, е, смешни, включително и, че документите са твърде големи. Ние не смятаме, че документите имаха отношение към въпроса, който се разискваше. Уважаема госпожо комисар Бенковски, а, сега е вашия момент да се проявите е, с отлична работа. Дайте ни пълната документация и то а, веднага. Правомощието на парламента да води разследващи договори е, е, беше многократно почетан. Имаме право също така да призовем свидетели. Благодаря ви. Господин Стефанек. Дами и господи. Благодаря. Благодаря на тази комисия, която бе създадена поради две причини. Първо, за да се разследват причините, поради които големите компании заобикалят европейското законодателство. Второ, заради, за възвръщането на доверието на потребителите в институциите и европейските продукти. Регламентите и законодателството в областта трябва да бъдат много по-ясни и да отговарят на действителността. Постигнахме известен напредък. Стигнахме до заключението с комисията, че правилата трябва да трябва да бъдат а, еднакви за всички, не че държавите членки имат много разлики помежду си, което прави приложението на законодателството понякога много трудно за тях. Но резултатът е следният. Стотици хиляди потребители са били измамени и а, те все още не са компенсирани. Ако искаме да възвърнем доверието на гражданите в Европейският съюз, трябва да направим всичко възможно, за да отговориме на очакванията и да подсигуриме справедлива компенсация за гражданите. Не става дума да се наказват автомобилният отрасъл, но да, да, има, спра, да има справедливи условия за всички и всички да спазват правилата. Благодаря ви, господин Ерт. Грация, президенте. Колеги, колеги. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, Изминалите седмици отлично показаха, че работата на тази комисия е изключително необходима. От нейната работа могат да се направят следните изводи. Мисля, че Европейската комисия, когато и зададем въпроса или ги избягва, или изобщо не им отговаря Европейската комисия, не познава собственото си законодателство или не желая да го опознава. Комисията или не знае какви правомощия има, или не желая да застане за тях. А, също така тя не знае как страните членки прилагат или не прилагат законодателството. Аз се питам как е възможно в спора за а, охлаждаща течност в автомобилите комисията да реагира веднага, а при такава голяма а, а, тема а, оставя 23 страни членки да правят каквото искат. Страните членки, разбира се, също а, носят отговорност, но отговорност носи Европейската комисия, защото бездейства госпожа Гърлинг. Thank you very much. Um, I'd like to thank... Благодаря ви. Бих искала да благодаря на докладчиците за междинния доклад, в който не се казва кой знае какво, но поне става ясно на къде вървим. Аз работих по качеството на въздуха и в началото на изготвянето на доклада преди 3 години имаше презентация, в която стана ясно, презентация от Генерална дирекция околна среда, че те са напълно наясно за разминаването между активите актуалните стандарти и това, което действително се случва. Аз обаче го научих за първи път тогава. И от тогава насам взех решение да действаме, защото това не трябва да се случва. В това разследване има две виждания политическо и техническо. Моето мнение и по-скоро моето опасение е, че трябва да се уверим, че в крайна сметка ще трябва да разберем каква, какво е политическото виждане, а Европейската комисия ще трябва да направи всичко възможно, за да защити гражданите. А ако не го направи бързо, ще трябва да поеме своята отговорност. Необходимо е да установим такава система, която да гарантира, че това никога повече няма да се повтори. Благодаря, господин Нидермайер. Uh, Благодаря, скъпи колеги. През последните години научихме много не само за Volkswagen, а също така за начина по който се прилага европейското законодателство и как се споделят отговорностите между Европейския съюз и държавите членки. Много тъжни неща научихме, които кич не ни харесват. Аз смятам, че е, автомобилният отрасъл може да поеме своята отговорност, но той има нужда от много ясни знаци от наша страна че работата на комисията трябва да бъде насочена и към бъдещето. Да се опитаме да разбереме какви са първопричините и базисните фактологи. Аз смятам, че само ам, производителите, които спазват правилата, трябва да имат достъп до пазара. Трябва да го направим, защото само по този начин ще избегнем е, огромни количества вредни емисии какво ще, какво ще, трябва да видим как е, е, да следваме бързото развитие на технологиите. Разбира се, трябва да има по-добри лабораторни изпит, изпитания, които да бъдат в реални а, е, а, условия. Трябва да има тестове и а, както и а, случайни и а, проверки. така че да бъдат създадени нови системи, които да отговарят наистина на изискванията на времето следващо. Skandalen om snydesoftware i millioner af marked handler ikke kun механизма, който действа сега на пазара, не е пряко свързан с конкретната измама. Напротив, той е пряко свързан с гибелта на много хора. Емисиите на азот, които се изпускат в атмосферата, са огромни. 72 000 човека загиват годишно преждевременно заради тези завишени емисии, което показва, че хората умират и страдат от а, това, което се случва. Възниква въпросът защо не разбрахме за скандала по-рано. Явно нещо не е сработило. Никой не желая да поема отговорност, всеки прехвърля отговорността върху другите. Необходимо е да се упражнява контрол върху автомобилите, които са с завишени емисии. Цялата система на контрол трябва да бъде подобрена не трябва да има място за никакво съмнение. Необходимо е да бъде установено кой носи отговорността. Нека да защитим не само природата, но и хората. Благодаря, господин Тушиновски Една минута. Господин комисар, уважаеми колеги, работата на разследващата комисия а, дава чудесен поглед върху техническите системи на автомобилите с двигатели с вътрешно горене. Комисията разгледа множество технически аспекти, но също така и много законодателни процедури. Самият аз научих много неща, Например, как политическият натиск за намаляване на емисиите изправя компаниите пред трудности и също така поставя властите в трудна ситуация. Резултатът от работата на комисията ще ни даде отговор на въпроса какво се е случило при производството и по време на законодателния процес ще ни покаже и как да правим законодателство за в бъдеще, а именно законодателството трябва да залага постижими резултати, еднакви за всички страни. Е, е, госпожин Камбус. Президент, комисария, благодаря, господин председател. Госпожо комисар, на 13 юли приехме единодушно предварителният доклад вследствие на мандата, който ни бе а, даден след скандала на Volkswagen. Създадена бе разследваща комисия на парламента. Мандата беше да потърсиме първо причините на проблема. Поискаха от нас да осветлиме един много сложен проблем. Европейските депутати, които са и членове на различни други комисии, знаят отлично, че трябва да се намери баланс между различни интереси, които много често се се противопоставят. Същевременно знаеме, че трябва да се вземат мерки за, за защита здравето на гражданите, без това да бъде пречка за развитие на а, индустрията. Трябваше да, а, раз, да раз, разследваме дали нормите, които бяха прияти по времето на господин Ферхойген, са били ясни, точни и справедливи. Положението беше много скандално. За бъдеще нещата трябва да бъдат много пропрозрачни и комисията, държавите членки и държавите членки трябва да си е, сътрудничат с разследващата комисия, за да постигнем наистина е, резултати. Трябва да направим всичко възможно, за да не, мога, да не може да бъде е, заобиколен закона е, в ущърп на здравето на нашите граждани. Комисията трябва да, да е, разследва нещата до край е, и това обаче не трябва да попречи на създаването на допълнителни работни места. Госпожа Благодаря, господин председател. Хиляди деца се разболяват и страдат от високото ниво на замърсяване в градската среда. Необходимо е да имаме по-ясни правила, които да не позволяват това да се случва за в бъдеще. В случая не става дума само за един автомобилен строител. Много други автомобилни строители произвеждат автомобили, които изпускат 10 пъти повече емисии от необходимото. Националните компетентни органи не правят нищо срещу тези автомобилстроители, които не спазват правилата. Автомобилстроителите се ползват с такова голямо доверие, че националните компетентни органи ще продължават да ги прикриват. Необходимо е да продължим разследването, да поставяме въпроси и да излезем с препоръки, за да може това да не се повтаря отново. Благодаря ви, господин Вандале. Благодаря, господин председател. Следващата комисия е на едно и също мнение, а именно, че разследванията върват в правилната посока и че трябва да получим колкото може по-бързо информация от всички участващи. Това единодушие обаче много бързо може да се разпадне, когато стане дума за правене на изводи и планиране на следващи действия. Какви трябва да са отношенията между държавата и индустрията? Как ще се работи с хилядите лобисти? И как ще направим така, че въздухът ни да е чист? Господин председател, мисля, че решението е само едно. Колкото може по-бързо ни трябват автомобили, които да не произвеждат емисии. Дизеловите и бензиновите автомобили не са чисти с или без заблуждаващ софтуер. Ако задвижваме автомобилите с електричество и водород, ще имаме свободни от свободната мисия автомобилен транспорт. Глас без микрофон. Първо, Господин комисар, първо бих искал да благодаря на докладчика за свършената работа. Наистина това е една, един добър анализ на 6-месечните работа, но не сме постигнали всичко още. Много има какво да се прави. Много съмнения има, много въпроси, на които не са дадени отговори. Е, парламента очаква окончателните резултати и извлечени и заключения по време на заседанията ние многократно сме подчертавали, че Европейската комисия не успя да въведе лабораторни изпитания, които да бъдат в действителни усилия, условия. Това обаче не означава, че само Европейската комисия е, не е свършила работата си държавите членки не са предприели ефективни действия за налагане на различните забрани в следствие на прилагането на законодателството. В заключение, гражданите са онези, които понасят пагубните последствия. Трябва сега да се вземат а, мерки, за да могат гражданите да бъдат компенсирани за това, че неправомерни практики са били прилагани в Европейския съюз. Сега трябва да, да се вземат необходимите законо, законодателни а, мерки за новите видове изпитания. Разполагаме с половин а, година за да разследваме и последните последици от лошото администриране. Това вече не трябва да се случва. Ние тук, Европейският парламент трябва да защитиме нашите граждани от измама. Господин Зорино, за една минута. Е- Благодаря ви, господин председател, уважаема госпожо комисар. В интерес на европейците, на промишлеността, на научната и развойна дейност е Европа да изиграе водеща роля към една интелигентна мобилност. Интелигентна мобилност, която спасява човешки живот и запазва перспективата за конкурентоспособност. Анкетната комисия даде положителни резултати в своята работа. Сега държавите членки, Европейската комисия също ще трябва да се размърдат. Нуждаем се от надежни проверки. Информацията трябва да бъде предоставена на потребителите. Необходимо е да се правят разследвания и така нататък. Важно е да се разработи добър метод на контролиране на емисиите. Със сигурност този нов метод ще бъде по-различен от сега действащия. Това е пътя, по който трябва да поемем. Трябва да отидем дори още по-далеч. Необходимо е да се преборим с това виждане, което е допуснало тази злоупотреба и то в рамките на толкова дълго време. Това е работата на анкетната комисия. Благодаря. Благодаря ви. Сега преминаваме към процедурата по привличане на внимание. Госпожа Капини. Е, un minuto. 60 секунди има. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, Бих искала първо да кажа, че комисията свърши добра работа и ще подчертая някои моменти от нея. Първо бяха направени сравнения между Европа и Съединените щати. Аз съм докладчик на моята политическа група по е, съответния доклад. Госпожо комисар, не мислите ли, че трябва да постигнем колкото може по-бърз напредък от една страна, от друга страна, обаче не трябва ли да изчакаме резултатите от разследването? Не трябва да прибързваме. Това първо. И второ, Съединените щати не смятам, че са по-добри от Европа и изобщо не става дума за това. Става дума за правилата, за доброволното спазване на правилата, мисля, че това не е възможно. Трябва да работим за това да имаме прости правила, които от една страна пазят населението, от друга страна обаче не убиват индустрията. Аз съм работила в индустрията и знам колко е трудно, когато съществуват много правила, да се спазят всичките. Разбира се, че трябва да наблюдаваме спазването на законите, но трябва да избягваме и свръхрегулация комисията. Не трябва в доклада да се споменават имена, защото има и други, които допускат грешки. Е, господин Шулин. Беседо. отбор за мерение емисии в v сектор и скупай за Европско... Комисията ЕМИС, заедно с Европейската комисия, изигра много важна роля и играе много важна роля в разследването. Стана ясно, че надзорът на пазара в автомобилния сектор е много лош. Скандалът с Volkswagen не е единствения. Измервателно коригиращите уреди от години са забранени. Тяхното използване е недопустимо, но такива все още са вградени в автомобилите, които пътуват по нашите пътища. Затова наша задача е да реагираме много остро на такива скандали и да санкционираме отговорниците за тях. Въпреки забраната за използване извънвателно коригиращи уреди, е, съществуват е, много тълкувания, се допускат много различни тълкувания относно допустимостта на тяхната употреба. Това бързо трябва да се промени комисията, ЕМИС и комисията трябва да сътрудничат е, с страните членки, за да се върне доверието на потребителите. Благодаря, господин е, председател. Скандала с е, Volkswagen доказа, че конкурентоспособността на немската промишленост е, по, е по-важна от всичко друго. Нека се върне към 2015 година. Тогава бе реш, решено да се създаде комисия за разследване по а, действията на Volkswagen. Но направени ли са подобни под подобни изследвания в а, други държави членки, където се вършат абсолютно същите неща. Затова трябва да има много строги санкции и да, да вземеме, да се възползвам от това, че има разследваща комисия, за да насочим цялата светлина към тези измами. Ние трябва да докажем на нашите граждани, че можем да се справим с това. Благодаря ви. Изправени сме пред един големомащабен съвместен проблем. Всеки един може да бъде измамен. И всички бяхме измамени. Гражданите, Европейската комисия, държавите членки. Само, че истината излезе наяве. Е, прилаганите стандарти бяха прекалено гъвкави и промишлеността се възползва от тази гъвкавост. Необходимо е обаче да приемем нови стандарти, за да може това да не се повтаря за в бъдеще. Това е провал на държавите членки, защото компетентните национални органи са задължени да упражняват контрол, задължени са да правят разследване за да не се е, стига до е, подобен скандал, който вреди на гражданите и на околната среда. Е, не трябва да си справяме пред същия проблем за в бъдеще. Това е важно не само за околната среда, но и за самата промишленост. Там се създават работни места и не може да има злоупотреби и измами, защото никой няма да има доверие в една такава промишленост. Благодаря. Госпожа Майснер, една минута. Благодаря, господин председател. Комисията а, постигна някои резултати, които аз смятам за добри. Ще се опитам да обобщя. А, госпожа а, Век. А, 80-те е, милиграма емисии, допустими в Калифорния, е, Съединените щати, могат да се постигнат само чрез измама. И за всички, които е, се интересуваха, знаеха, че толеранса беше много голям, а именно 600 милиграма. Тоест, правното положение на притежателите на автомобили в Европа е по-различно от това на тези в Съединените щати. Тоест, ние трябва да направим така, че да намалим а, емисиите, въглероден диоксид и всички от тези емисии, които ни осигуряват чист въздух и чиста околна среда. Тоест, а, автомобилите да произвеждат здравословни автомобили, а ние да контролираме спазването на съответното законодателство. Господин Капуто за една минута. Никола. Грация, президенте. Благодаря, господин председател. Подчертахме роля, ръководната роля на Европейския съюз за борбата с срещу измените в климата. Доказахме го по времето на конференцията в Париж и при създаването на схемата за търговия с емисии, но сега е време да дадем един, да подадем един много силен сигнал към гражданите. Европа не трябва да бъде първата, която потъпква нормите, които е приела. Трябва да се вземат мерки, независимо кой е извършил неправомерните действия в крайна сметка става дума за наистина за обикаляне на закона и а, е, тук цялото доверие към Европа в момента е под въпрос. Следващо. Е Благодаря ви, господин председател. Преди по улиците ни да тръгнат автомобили без емисии, които се задвижват с електричество или водород, трябва да се опитаме да се справим с настоящото положение и да направим така, че да могат да бъдат спазени заложените гранични стоености. При типовото разрешение ние трябва да следим катализатора да бъде инсталиран съгласно нормата Евро 6 и да се спазва нормата от 80 мг азотни оксиди на километър на европейския пазар. 60 мг на миля е нормата в Съединените щати, което е повече. т.е. трябва да се инсталира а, съоръжение, което а, а, променя състава на газовете и ги разлага на вода и съединения, които са безвредни за човешкото здраве. С други думи, трябва да се следи пазара, на който да се правят а, а, случайни проби, а, включително и по отношение на емисиите при действително движение. А, емисиите при 130, 170 или 200 км в час а, са различни а, и този въпрос трябва да бъде компенсиран с нови технологии. Единствено по този начин можем да постигнем резултатите, които сме заложили до 2017 или 2019 година може емисията да бъде 168 мг азотни диоксиди при действително движение, а след това те ще бъдат намалени на 129 мг. Това трябва да бъдат нашите цели. В противен случай в нашите градове въздухът ще бъде непоносим и вреден за здравето. Всички колеги а, а, спазиха времето. Това е чудесно. Има ли други желаящи да се изкажат? Добре, в такъв случай давам думата на комисаря Пянковска. Uh, to... Благодаря ви, господин председател. Бих искал да благодаря на всички почитаеми евродепутати за този обмен на мнения. Uh, да, имаме съвместни цели, а именно трябва да разкрием цялата истина за този скандал и да си изведем необходимата полука. Наш водещ принцип трябва да бъде истината, а също и прозрачността. Бих искала отново да подчертая, че ще направя всичко необходимо, ще използвам мандата и правомощията на Европейската комисия като регулатор и като пазител на договорите, за да може да върнем доверието в промишлеността. Но нека да бъдем честни. Не искам да играя на тази игра на сочене на виновника с пръст, нещо, което се опитвате да направите. Трябва не мога да кажа с 100% сигурност, че и други автомобилни строители е, процедират по този начин. Затова трябва да има доказателства. Няколко писма са изпратени на държавите членки в това отношение. Аз нямам никакви а, е, правомощия да правя това, което изискахте. Много ми се иска да продължа по начина, по който вие предложихте, а именно да изправя държавите членки пред съда, но нямам тези правомощия. Не е подходящо да действаме по начина, по който препоръчвате. Ето защо смятам, че държавите членки наистина започват да разбират какво се случва и можем да залечим някои минали практики. Държавите членки разбраха, че трябва да, бъд, да действат прозрачно и да ни предоставят цялата техническа и друга информация, от която се нуждаем. Тяхната ангажираност наистина е гарант, че бъдещия контрол ще бъде овенчан с успех е, Получихме обещания от държавите членки, сега бих искал да получа такова и от вас, а именно, че ще имаме ефективна система в това отношение. Нека да сме а, наясно. Аз не действам в ущърп на промишлеността. Напротив, аз отговарям. Моя ресор е да защитавам промишлеността. Трябва да направя всичко възможно, за да може автомобилния сектор да процъфтява, но трябва да има и доверие в него. Смятам, че и автомобилният сектор започна да разбира това, което желаем да му кажем. Трябва да бъдем твърди и да поставяме повече изисквания. Нека да използваме настоящата криза за да изковем по-добро законодателство, да установим по-добър пазарен контрол и по-добри пазарни структури. Нека да пренасочим автомобилния сектор към автоматизацията и към по-добрите резултати. Всички заедно можем да подкрепим промишлеността. Нека да не сочим виновника с пръст защо... непрекъснато, защото това няма да ни доведе до никъде. Сега е точният момент, от който трябва да се възползваме, за да осигурим добро бъдеще на автомобилния сектор. Благодаря. Господин Залба има първо думата. Павло, имаш думата за две минути. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, скъпи колеги, благодаря на колегите за изказванията. И благодаря също така и на моя съдокладчик за отличната работа, която свършихме. Надявам се, че ще продължим да работим по същия начин и по-нататък. Някои от вас отбелязаха, че няма достатъчно подробности или че съдържанието не е достатъчно а, ясно. Сега става дума за един а, междинен доклад и за това то е само една отправна точка. Факт е, че е, и много от вас го подчертаха, че не трябва да има конфронтация само в сътрудничеството между нашите институции. Ще могат да бъдат взети мерките, за да няма повторение на подобни факти в бъдещето. Тук не става дума за борба или за наказване на автомобилния отрасъл. Става дума напротив за един доклад, чиято цел е да създаде условия за допълнителни работни места. Господин Гербран. Благодаря, господин председател. Смятам, че дебата беше много окоръжаващ. Е, това не беше дебат за междинния доклад, защото той се ограничаваше до процедурите. Това беше по-скоро дебат е, относно настоящото състояние на е, разследването, извършвано от нашата комисия. Окоръжаващ беше дебата, защото видях, че споделяме едно общо разбиране за проблема. това общо разбиране не се изразява постигнати вече, направени вече общи изводи, но дава на господин Залба и на мен ам, ам, коража да, да направим изводи, които да предложим на парламента. Все още трябва да се събере много информация, да се съберат много доказателства. Две неща искам да подчертая първо, многократно се говори за отговорността в крайна сметка, като че ли няма отговорен нито комисията, нито страните членки, нито националните органи. И може би това е в сърцевината на проблема, пред който сме изправени. Мисля, че трябва да поработим по-задълбочено по този въпрос, за да можем да направим изводи, които да са валидни за бъдеще, не само за автомобилната промишленост, но и за други промишлености. Когато огледаме въпроса за отговорността, ще видим, че много от нещата са свързани с невъзможността на страните членки да поемат тяхната отговорност. Много от колегите говориха за назоваване по именно на виновните. Аз смятам, че в една добре работеща демокрация политическата отчетност е изключително важна, което може да означава и по именно посочване на виновните. Мисля, че това е част от една силна демокрация, нещо към което се стремим в Европа. И нека да продължим. Благодаря ви. Благодаря на всички оратори. Благодаря на докладчиците, благодаря на комисаря за задълбочения дебат. Дискусията по този доклад приключва. Ще продължим в 12.30.